прието. Господин Дейвид Борели напусна групата СПД, считано 13 февруари, сега е, е при независимите. Госпожа Рики Луис Карлсон напусна групата ЕКР, считано 21 февруари и членува вече при групата на независимите. Госпожа Жу, Джули Гърлинг напусна групата ЕКР и се присъедини към групата НП, считано 28 февруари. Господин Ашвард напусна групата ЕКР и се присъедини към групата НП, с от 28 февруари 2018 година. От груп, получих от групите ЕНП искането господин Дидие като да бъде член